Señorías, hemos agotado nuestro orden del día. Почитаеми колеги, свършихме с, с изпълнението нашия дневен ред. Протоколът от днешното заседание ще бъде представен на гласуване за, при... за одобрение на следващото заседание. С това прекратяваме заседанието.